Да започнем с кафето. Най-добре. Приемане на проекта за дневен ред. Има предложение да отложим за следващото заседание точки четвърта и пета, които са включени във времето за гласуване. За запасите от Атлантическа треска някой иска ли да се изкаже? Не. Тогава а, приемаме предложението и точки четвърта и пета се отлагат за следващото заседание. По точка седма за Мавритание получих писмено запитване от някои групи и като докладчик реших да отложим гласуването за следващото заседание. Ще обясня защо. Ние вече имахме заседание на съвместния комитет, но възникнаха някои новости, макар и не за всички бяха нови. И научният комитет разглежда споразумението. Съвършено ясно е, че ние искаме споразумение с Мавритания. Аз като докладчик смятам, че споразумението е добро – но като имаме предвид събитията тук, за предпочитане да имаме одобрение от парламента, вместо да се изправим пред опасността парламентът да каже не. Докато се опитваме да постигнем споразумение, може да има някои изменения, затова предлагам да за следващата седмица да отложим гласуването. А междувременно можем да се опитаме да подобрим текста, така че парламентът да може да го одобри. Някой иска ли да се изкаже по този въпрос? А да. Е, обсъждаме този въпрос. По принцип сме готови да го приемем още сега, както ви посочих, но при гласуване ще се въздържим, защото и ние разбираме позицията на групите, проявяваме разбираме към тях, проявяваме разбиране и към вашата позиция, дори и да ни я споделям. Thank you. Uh, we would be in favor of, of taking the vote. Uh... Да, а, ние предпочитаме да се гласува сега. Не смятаме, че е уместно парламентът да изчаква и да отлага гласуването си и по такъв начин да оказва натиск върху Мавритания чрез научния комитет, когато Мавритания вече обеща на своите е, рибари изключителен достъп. И още един процедурен въпрос. Становищата на е, Комисията по развитие не са отразени в списъка за гласуване нито за Мавритания, нито за Мадагаскар. И смятам, че трябва да се коригира този въпрос. Retirada inmediatamente. сеньор Агния. <clears throat> Подкрепям казаното от Изабела за гласуването. Да, заповядайте. Е от името, на, на нашата партия исках просто да кажа, че съм съгласен с това, което се предлага. Э, э, persönlich sagen, ich könnte heute gut abstimmen, weil ich nicht glaube, dass noch große Neuigkeiten auf den Tisch kommen, aber wir haben einen Beschluss in der Arbeit. Лично аз е, мога да гласувам. Знае, че ще се представят много нови неща, но имаше решение на работната група и ако трябва да се отлага, да, да отлагаме. Гарсия Еро. Госпожа Гасаеро. Благодаря, господин председател. Колегата не е тук. Той сигурно има някаква позиция. Но споделям становището на други членове на комисията. Ние всички работихме повече от месец с надеждата, че този научен комитет, тази научна комисия ще може да предложи някакво решение на проблема защото по главоногите настоящата ситуация е, е съвсем различна. Тъй, че да отложим гласуването. Това не е да упражним натиск нито върху Мавритания, нито върху комисията. В някои случаи се говори за натиск, друг път не. Тук не става дума за това. Става дума да имаме необходимото време, за да свършим нещата по-добре и затова трябва да го приемем. Просто ни трябва повече време да вземем решение, не под натиск, но просто защото нещата трябва да бъдат добре свършени в интерес на всички. Не само е, за да обслужим интересите на парламента или само на някоя партия. Господин Антиноро. Io nel condividere come, come gruppo del PPL parola del Presidente vorrei... Като представител на ЕНАП споделям становището на председателя, но бих искал да изкажа няколко мнения. Споразумението трябва да бъде интересно и полезно за всичките страни. И финансовата стойност, за която става дума, е доста чувствителна. И ми се струва, че трябва също да уважаваме работата, която е извършена от докладчика. Председателя не каза да гласуваме против. Той не говори за отлагане синедие, но направи, мисля, че предложението, което направи, беше съвсем разумно и мисля, че може да постигне по-добро споразумение, докато очакваме становището на комитета. Този, това споразумение трябва да бъде полезно за всички. Да, ние имаме волята да гласуваме най-доброто възможно становище, но за това ни трябва точно няколко седмици, господин Елана. Най-общо казано, когато докладчикът поиска отлагането на гласуването с една седмица, трябва все пак да го уважим от, уваж... от уважение към докладчика. Това е един общ принцип. Но ако научният комитет може да ни помогне да вземем по-добро решение, аз не съм особено оптимист, но бих се възползвал от присъствието на представители на комисията днес, за да попитам комисията дали счита, че съвещанието, което е предвидено и което, от, от което очакваме много, ще бъде полезно събрание. Ако комисията каже да, е, това събрание ще е много интересно в интерес на всичките, и на парламента, и на другите институции за по-добро решение. Но ако комисията каже, това събрание няма да подобри с нищо нещата, тогава няма смисъл. Иначе ще е абсурдно да очакваме нещо, което няма да служи за, за нищо. Тъй, че аз бих предложил на председателя да попитаме комисията какво е нейното становище. Дали съвещанието от следващата седмица ще бъде полезно наистина. Благодаря, господин Милана. Няма проблем. Дали представител на комисията може да ни каже нещо? Everyone, Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Ще огранича изказването си само до технически обяснения. Първо, съвместният технически комитет трябваше да заседава съгласувано с мавританската страна преди съвместния комитет, който проведе среща в Париж. Но това се оказа невъзможно, тъй като учените, експертите от двете страни не присъстваха. Този въпрос беше обсъден в Париж и на срещата на съвместния научен комитет. Да не объркваме съвместния комитет с съвместния научен комитет. Датите са 2-5 април, след две седмици за съвместния научен комитет. От техническа гледна точка, научният технически комитет е органът, който разглежда всички научни аспекти на споразуменията с всички страни. Учените експерти са и от двете страни. Европейската комисия е наблюдател. Ние на заседанието на съвместния научен комитет ще присъстваме като наблюдатели. И споразумението между двете страни може да бъде прегледано и от външни експерти. Какво може да направи научният комитет? Той може да разгледа различните видове риболов, технически условия, състоянието на запасите и да направи оценка. Научният комитет не взема решения, а той само дава препоръки, което не означава, че автоматично ще се стигне до ново решение. Аз говоря за всички видове риболов и споразумения. Това е принципният подход. Когато трябва да се актуализира информацията за биологичното състояние, учените имат думата, но това не означава, че условията по споразумението ще бъдат автоматично коригирани. Съвместният научен комитет е експертен орган, а Европейския съюз и Мавритания са страните по споразумението и те вземат решения на техния съвместен комитет. Това е техническото обяснение на процедурата. Госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. Аз е, не бях поискала думата, но господин Филобаски, който е фиктивен докладчик, знаете, че аз изготвих е, становището за Комисията по развитието и аз тук съм заместващ всъщност защитавам становището, което предложих и знае, че е, това споразумение за риболов е, води до изменения спрямо другите по отношение на трайния риболов е, и повече развитие. И това е причината, поради която дори това да води някакви изменения за риболова, смятам, че това е едно добро споразумение. Бих била за гласуването днес. Но бихме проявили разбиране, ако искате да разполагате с повече време, още една седмица, например. И това ще бъде добра идея. Е, Благодаря. Правото да решава, да се решава за, по въпроса с, с Мавритания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 Благодаря. Господин Санчес Преседо. Президенте, е, Благодаря, господин председател. Това споразумение касае 9 категории. 9 категории риболов. На 18 и 19 февруари се състоя едно съвещание, по време на което за три от категориите – между другото, някои дълбоководни е, демерсални видове, бяха изпратени писма и чакаме отговори. Има една друга категория, главоногите, за които правим оценка на запасите. Следователно 9 е, категории, има 4, по които ние не знаем как известен брой поставени проблеми ще могат да бъдат решени. Следователно, това се отразява върху общата оценка, която може да се направи. И тъй като разполагаме се още с малко време, би по-добре е да изчакаме съвещанието на 5 и 6 април и е, ще е добре да ни се набави необходимата информация, за да ни се обясни как са дадени отговорите на въпросите. Става дума за технически и економически въпроси. Имаме нужда от тази информация за да видим дали сме напреднали към решаването на проблемите и ми се иска да разполагаме с повече време. Благодаря. Благодаря. Искам да ви запитам като докладчик дали ще промените списъкът за гласуване и ще посочите плюс гласуване за нашите предложения, защото това ще даде по-широки възможности за риболов на октоподи в Мавритания. И аз а, знае какъв ваш, как ще гласувате, но ще ви обясна и ако съм ако поисках всъщност отлагането на гласуването, това е защото няма да има отрицателни последствия за никой. Споразумението се прилага временно, така че ние нищо не забавяме. Не забавяме. Тези, които искат да ловуват, ще отидат да ловуват. Тези, които не искат, няма да отидат. Тъй, че дали ще гласуваме сега или следващия път, няма да има никакви последствия. Но има нещо, което е важно. Това е, че ако гласуваме днес и гласуваме против, което не е изключено, край. Вече няма да може да се говори за това споразумение. А го гласуваме за, да, споразумението продължава да се прилага при същите условия. То така и така се прилага временно, така че мисля, че печелим повече да отложим гласуването, отколкото да гласуваме днес. Затова поисках да се отложи, защото като докладчик винаги съм искал да има едно споразумение с Мавритания и винаги и си запазвам позицията научния комитет няма да взема политически решения, няма да решава да сменя каквото и да било, но действително може да повлияе върху гласуването на членовете на нашата комисия. Ако има напредък по един или друг въпрос, ако има напредък в смисъл, който ние искаме, ще е добре, защото това, което искаме е нашите риболовци да отидат да ловуват там, а пък за момента не са там. Тъй, че няма да започнем дебат, нещата са ясни и аз предлагам да се отложи гласуването по този въпрос за следващото съвещание на комисията, за да може да се произнесем след събранието на научния комитет, което трябва да се състои на 2-3 април. Тъй, че аз предлагам да гласуваме за отлагането. Кой е съгласен да се отложи за следващото, следващото събрание на комисията? Кой е против? Въздържали се. Трима се въздържали. Тъй, че този въпрос остава за следващото събрание. Мисля, че бяха 15 за. 4 против, 3 се въздържали. И сега преминаваме към точка 8 и тук има едно предложение за отлагане на гласуването за следващото съвещание на комисията, господин Ривелини. Благодаря, господин председател. Мисля, че ситуацията тук е съвсем различна. Благодаря на всичките политически групи защото досието за споразумение за партньорство в областта на риболовството между Европейския съюз и Мадагаскар по принцип ползва споразумението на всичките политически отговорници. За социалистическата група и зелените трябва да бъде възможно да се отложи гласуването след изборите, които ще се състоят в Мадагаскар – и предвид чудесната синергия, която имахме за всички политически групи, мисля, че това предложение в рамките на едно споразумение за сътрудничество е добро нещо. Но необходимо е да се уточнят две неща още днес. Преди да се премине към отлагането на гласуването. Най-напред по същество това досие е, ползва съгласието на нас всички. И дори да отложим гласуването след изборите в Мадагаскар, този въпрос няма да бъде смутен. Всички сме съгласни по това. Единственото предложение е просто да отложим гласуването заради изборите. И по принцип няма някой да е против. Ние сме готови и аз съм готов да приемем предложението на зелените и на социалистите, но разбира се, след изборите, ако няма някаква революция в Мадагаскар, въпросът ще бъде разгледан, одобрен от всички нас. На второ място, на този етап взимаме политическо решение – ние анализираме досието, ние го отлагаме съобразно събитията в Мадагаскар, т.е. политическите избори. Това са двете забележки, които исках да направя. И е, в името на сътрудничеството и синергията по този въпрос, аз е, приемам искането за отлагане на гласуването. Това бяха двете неща, които исках да кажа. Благодаря. Благодаря. Идеята всъщност е да отложим до следващата комисия, независимо от. Така че, аз не съм сигурен дали много добре разбра, защото говорихме за изборите и сега вече аз. След, кога ще бъде? След изборите или да, отговорът е след изборите. Това е искането, не за следващото събрание. И след тия две забележки, които направих, надявам се, че всички са съгласни. Председателя, да, добре, това се изясни. Съгласни сме да отложим тази точка за след изборите в Република Мадагаскар. И така. Точка 9 от дневния ред. Става дума за доклада на Критон Арсенис по този въпрос. Говорих с господин Арсенис също. Той не беше съгласен в началото с някои неща. Продължихме да говорим, но моята позиция да поискам това изменение утре, веднага след, координа... след събранието на съвещанието на координаторите, тогава да разгледаме този въпрос. Причината е проста – най-напред е, трябва да видим каква е причината за закъснението на превода на този доклад. Той беше предаден вчера в 17.40 на членовете на комисията, но не е това е единствената причина. Можеше доклада да бъде на разположение по-рано. И в секретарията ми казаха, че не всички преводи са извършени. Може би ще е добре да е, раздаваме текста когато излезе нещо, да го дадем на съответната комисия. Това е една от причините, но има и други. Получих едно писмо от е, е, депутати, които излагат причините, които госпожа Тома, депутат, също постави някои въпроси, които трябва да бъдат предмет на дебат между координаторите. Те трябва да приемат разни мерки и да обсъдят доклада на господин Арсенис и дебатът може да се превърне в една поредица от въпроси и отговори, които нямат нищо общо по същество – и да се вземат решения, които след това да се изменят от координаторите. Така че ще е по-добре всъщност най-напред да чуваме координаторите и тогава да вече да дебатираме по доклада на господин Арсенис. Така няма да се забави разглеждането на този въпрос. Мисля, че това е добре за всички. И така, Преминаваме на точка, точка 17. Веднага след срещането на координаторите. Господин Арсенис. Благодаря, господин председателю. Изненадан съм от това решение. Защо? Защото докладът е разпространен и а, е, след като е разпространен, той не може да се променя, както е, знаете правилата, и няма а, е, никакви причини да не можем да представим а, вече разпространен доклад. За мен е необяснимо защо го отлагаме и съм категорично против. Каквото и да обясняваме на координаторското заседание, в интернет вече е достъпен този доклад и за това настоявам да бъде представен. Благодаря. I remember, I... Помня, мисля, на предишното заседание на комисията стана дума а, и то вие казахте, че трябва вече да престанем непрекъснато да променяме е, проекта за дневен ред, е, да местим и отлагаме точки в името на прозрачността, в името на достъпа е, на обществеността до материалите и до нашите заседания, трябва да се придържаме към предложения дневен ред. И ако докладчика се е подготвил и докладчиците в сянка са тук, могат да направят своите изказвания. Аз не виждам никаква причина да не обсъждаме доклада. А утре на заседанието на координаторите допълнителни въпроси могат да се обсъждат. Благодаря. Да, чух какво каза а, госпожа Лавена да не се променя дневния ред, но трябва да напомня, че точно зелените поискаха три други промени в дневния ред, така че не точно те могат да призовават да не променяме дневния ред. Що се отнася до съдържанието на доклада, то се превежда и се разпространява, а ние трябва да оформим позициите си по предложенията за изменения. Аз съм един от подписалите писмото до председателя на парламентарната комисия. И а, от двете а, страни има аргументи, така че едва ли е възможно да сме категорични по измененията. За това е необходимо още едно изслушване. И това е обичайната процедура на парламентарната комисия. Ние така действаме когато обсъждаме предложения. Ето защо ми се вижда логично да отложим решението до утре. Ние не искаме да се отлага два или три месеца, докато се избистрят е, позиции е, или е, се проведат допълнителни изслушвания. Важното е да вземем информирано решение, като претеглим всички аргументи. Господин Милана. Io sono un po' stupito da questo atteggiamento. Intanto sul piano del principio. Аз съм малко изненадан. Първо, що се отнася до принципа. Това, което казах преди малко, е валидно. Крайна сметка трябва да се вземе под внимание желанието на докладчика и, както казах преди това, в случай, че докладчикът поиска отлагането на едно гласуване, аз съм съгласен с такава идея, а това е същото, когато се поиска да се гласува същия ден. И причините, които бяха представени, как да кажа, те са съвсем очевидни. Това, което може да направим днес, от днес до утре, дори да подискутираме днес, ще имаме по принцип повече време, за да разгледаме нещата по-подробно, иначе ще стане точно обратното. Срок за измененията е определен за днес, но може да бъде и утре. И да отложим тази дискусия ми изглежда твърде опасно. Все едно, че е, има някъде другаде, друго място, където да се проведе тази дискусия. Но аз съм против принципно. Със събранието на координаторите не може да добави, нито да оттегли каквото и да било от това досие, което е доста зряло и от работата, която е извършена от нашия докладчик. Иначе механизма, който препраща към събранието на, на, на, на координаторите, това води до някаква иерархия между нас и координаторите, което не е нормално. Благодаря. Аз от самото началото поисках думата от самото начало, е, но съм доста изненадана. Има, имаме процедура, която казва, че докладчикът дебатира с колегите от всички групи как да се организира едно изслушване и ако правилно съм информиран, всичките групи казаха, че са съгласни да поканим лицата, за които се бяхме споразумяли. Но аз почвам да се съмнявам, че като че ли се очаква някакво ново изслушване, което да доведе до някакво друго становище. Другите групи бяха съгласни и докладчикът си свърши работата, бяха внесени съответните изменения и е възможно този доклад да бъде представен днес. Още не съм имал опит с това да се отложи един доклад, защото резултата не е задоволителен и имаме нужда от второ изслушване. Малко ми изглежда странно. Но е, дневният ред е публичен, може да има и може да има и вече и хора в тази стая, които са дошли специално, за да изслушат докладчикът по неговия доклад. А пък ние казваме, не, не, имаме нужда от ново съвещание. Аз съм категорично против. И бих казала, че докладчикът е, е своето право и да представи доклада днес. И така, преди да продължим, ние дебатираме за това, което предложих да не говорим. Говорим за възможността да се измени дневния ред, не да дискутираме за целесообразността или на някои изслушване, за броя на хора, които се изразиха, дали са били е, убедителни. Не става дума за това. Точно това искам да избегна. В никакъв момент не е ставало дума координаторите да избегнат дебата. Именно става дума да се позволи дебатът да се състои а, тук става дума да е дебат по същество, т.е. доклада на господин Арсенис, който е вече обнародан, публикуван, всички разполагат с него, дори някой да са го получили малко по-късно. И много колеги поискаха думата, но сега не искам да говорим за изслушването, дали било добро или не. Просто искам позицията за целесообразността, дали да се промени или не дневния ред, като се отложи една точка за утре. И искам да се възползвам да кажа, че е, това, е, това е въпросът в момента. Трябва след, все пак да следваме и същи правила, господин Арсениз го разбира много добре. А, като стана дума за отлагането, винаги се искаше становището на докладчика. Искам само да припомня, че Европейския фонд по морските, морското дело въпросът беше отложен многократно без моето съгласие. Така че тук да не правим изводи. А освен това предложенията на... А съжалявам, но е така. Съжалявам, колеги. И тук има за какво да се разсърда. Просто е, изимате взимате за глупаци с вид аргументи. Аз, аз не бях съгласен с това и бях докладчика. Вие не се съобразихте с това. Вие решихте да го отложите и го отложите без моето съгласие. Тъй, че сега да ни давате уроци, малко... А, мисля, че аргументите на председателя са добри, просто трябва дума да, става дума да изчакаме събранието на координаторите утре, след това ще има, разбира се, дебат по доклада на господин Арсенис. Аз напълно споделям становището на председателя. Господин председателю, 45 минути заседаваме. Стигнахме до точка 9. Отложихме решенията по всички предишни. Не... По-голямата част от живота си съм прекарал на английското крайбрежие. Опустошено е то и когато дойдох тук, мислих, че ще се вземат решения, ще им се помогне. А тук разбирам какъв е проблема и той като че ли идва от тук. Хайде да върнем решенията там, където те трябва да бъдат взети. Благодаря ви, <laughs> колега. Господин председател, това са едни... Имам страшни аргументи, които мога да ви предложа, обаче нека да гласуваме. Господин председател, искам малко да успокоя колегата. За пръв път, преди да започнем да гласуваме, има дебат 45 минути, за първ път ми се случва 4 години, но не смятам, че това е някакъв всеобщ проблем. Просто иска да кажа нещо, за да уточня все пак е, една гледна точка. Ние е, всички сме заинтересовани от съвещанието на групата на координатите. Е, всяка, всяка група си изготвя своята позиция, има координатор, който участва на съвещанието на координаторите. А, това е просто Просто искам да ви припомня и аз да си припомня функционирането на цялата тази система и сега, що се отнася до позицията на председателя, която сигурно е съгласувана с другите групи, предполагам, доколкото разбрах, е, означава, че утре на съвещанието на координаторите ще има дискусия по този въпрос и след това съвещание председателството ще съобщи резултатите и ще се вземе съответното решение. Мисля, че е съвсем разумно да се изслуша призива на председателя. Мисля, че това е съвсем разумно и това трябва да се направи. Благодаря. Благодаря, колега. Oui, merci, monsieur. Благодаря, господин председател. Аз няма да говоря по същество, но Що се отнася до мен, аз ви попитах дали е възможно, и то вече отдавна ви попитах няколко седмици, да се проведе проучване на, да се направи едно проучване на социо-економическия е, ефект. И ако утре има такова съвещание, ще бъда много доволен, защото следствие следствие изслушването си дадохме сметка, че много сме дискутирали относно екологичния ефект, но не и социалните и економичните ефекти. Така че ми се струва, че е, няколко депутати се изказаха и направиха тази забележка и именно поради това изпратих е, това съобщение и аз лично бих искала да може координаторите да дискутират по този въпрос. След това вече ще видим. No, Señor Romeva. Oui, merci. En tout cas, pour répondre à mon collègue et ami... И за да отговоря на моя колега и приятел господин Кадек, няма нищо общо това са съвсем различни примери. С финансовия въпрос бяхме свързани с предишния доклад, но знае, но А, дебатът е различен. Докладчикът е тук, за да се говори по въпроса. Текстът е тук. Аз не виждам защо ще трябва да обръщаме дискусията. Трябва да поставя ударението върху това, че ако докладчик е готов да говори, аз не виждам защо да не го направи. Благодаря. Господин Ребедини, последно изявление. Господин председател, е, това, което се случва днес тук е много важно. И имахме една така дълга дискусия. Нашия британски колега е, е прав е, това блокира нашата комисия, която работи чудесно от 4 години. ще е добре координаторите дискутират по този въпрос, но ние трябва да спазваме общи правила. Иначе 45, години, 45 е, минути, прощавайте, ще сме загубили за да говорим за неща, които нямат нищо общо. Тъй, че трябва да имаме gentleman's агримент, джентълменски правила. Господин Кадек е прав, не може да слушаме една политическа група и е, мисля, че в Италия е, се каза, че никога не трябва да направиш други му това, което не искаш да ти направят на теб самия. Трябва да има едно правило, което да бъде общо и всеки път да не дискутираме, в зависимост от е, естеството на групата, която поставя въпроса, председател иска едно отлагане на 24 часа. Не смятам, че за 24 часа ще стане някаква световна революция. Благодаря. Благодаря, аз е, и слушах всички. Не очертават се някои така <laughs> неща. Има промени, когато има такива промени, те трябва да бъдат, разбира се, оправдани. И мисля, че това е най-оправданото изменение, което направихме до сега, защото няма проблем, доколкото разбираме, ако се извърши това изменение именно по оправдателни причини. Но правилата не са се променили. Това, което се промени, е политическото поведение към някои аспекти, които са повече или по-малко интересни и важни, защото има чувство, че напредваме по някои области, а пък, но, както казах, нищо не се е променило от това, че отлагаме с известно време е, и и оставаме и чуваме дискусията на координаторите. И друго нещо, в тази комисия чух е, така горчиви оплаквания, защото за 2-3 дни след е, получаването е, на доклада нищо не, не, някои хора не са успели да направят, а пък сега ни дават 50 страници доклад, 14 часа преди момента, в който да се разглежда. Така че няма какво да кажем по този въпрос. Трябва да се опитаме да ограничим максимално промените в дневния ред, но вие и аз като председател вече толкова време знаеме, че понеко път се налага комисията, съвета, общественото мнение, по принцип разполага дневен ред и се налага по някой път да го променим и да го, из... да, да го оправдаем. Но мисля, че днес имаме основание да го направим. Говорихме вече достатъчно по някои аспекти, влиянието върху гласуването на едно второ слушване и така нататък. Дебата ще се състои, разбира се, по този доклад, само че няма да се разгледа като седма или осма точка или девета точка ще се разгледа като точка 17 след съвещанието на координаторите и ще запазим тази точка. Но винаги трябва да спазваме дадената дума. И, добре, точка 9 отива на 17 точка. Кой е за? Моля да гласувате. Votos en contra. ¿A кой е против? ¿Abstenciones? Ninguna. Pues se modifica el orden del día tal y como se ha planteado. И така дневния ред се промени, както беше посочено. Pasamos, si les parece, a la aprobación. За щастие няма други спорни точки по дневния ред, така че ако нямате нищо против, нека вече да пристъпим към а, одобрението на протоколите от заседанието 21 и 22 януари, също 18 и 19 февруари. За това, за това до сега отложихме одобрението на протоколите, е, е, защото не бяха готови предния път, а е, сега вече са готови. Ако няма възражения, ги приемаме тези два протокола както и обичайната практика. Трета точка съобщение на председателя. Генерална дирекция устни преговори. А, извинявайте, не сме спрели да заседаваме. Знам, че някои това изобщо не ги интересува, но ако излизате, моля съвсем тихо да го сторите. Генерална дирекция Устни преводи ни информира, че благодарение на новия график на конференцията, на председателския съвет, извинете, няма да имаме превод на датски. Ще имаме само от датски. Тоест датска кабина ще отпадне, но можете да се изказвате на датски. Също днес ще имаме посещение от страна на делегация от Исландия. Исландия е страна, която участва в, парламентарната комисия, в работата на парламентарната комисия по рибно стопанство. Това е много важна страна. Делегацията се състои от петима души. Пердон си lo he pronunciado mal, que Извинявам се, ако не съм произнесъл правилно имената ви. Та, добре дошли. Много се радваме и се гордеем, че можем да ви посрещнем на днешното си заседание. И така, без да губим повече време, нека да преминем към гласуването. Ya, ya, pero déjame el, déjame el timing. Pasamos al punto número 6, que es posibilidad de pesca y contrapartida financiera. Шеста точка. Възможности за риболов и финансовото участие, предвидени в споразумението за партньорство между Европейския съюз и Република Маврици. Моля да гласувате с дигане на ръка. Един момент, извинявайте. Да. Искам просто да кажа, че а, а, в английския канал излезе Мавритания, всъщност става въпрос за Маврици и това е важно. председателя. Може и аз да съм го объркал. Не знам дали грешката е моя или на преводачите, но да, шеста точка е за Република Маврици. Толкова много не се иска да а, сключим споразумението с Мавритания, че грешим. Така, за, против, въздържали се няма, приема се. No, dije que era, como era una única votación, eh, perdón, hay otra. Не, казах само веднъж гласуваме. Само едно гласуване имаме. Докладчика препоръчва да приемем протокола. Следващата точка от дневния ред е десета. Именно гласуване за стратегия. Не, не, това Извинява се председателя, нещо друго имаше преди това. ninguna votación más, porque Madagascar se ha, se ha suspendido. Имаше още една точка. Мадагаскар ли беше? Не, нямаше друго гласуване. Това е приключи. Не, няма друго гласуване. това приключваме процедурата по гласуване. Това означава, че пристигаме до 10-та точка от дневния ред, а именно стратегията за, рибол... за риболова в Адриатическо-Юнийско море. Докладчик е господин Миланов. През декември Обменихме първоначални мнения по тая тема. Сега ще зададем направо думата на господин Милана, за да ни запознае с проекта доклада си. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че е, имаме толкова време за разискването на тая тема днес. Това означава, че мога да се изкажа пространно. Много се радвам. Много се радвам, че английския колега, който отдавна не е посещавал заседания на комисията, днес е тук. Дойде всъщност в началото и сега си тръгна, когато стигнахме до въпросите по същество. А в същото време проповядва ние какво трябва да правим. Но надявам се, че ще успеем да си поговорим с него в близко бъдеще. Добре, сега по доклада. А, и аз се изкушавах да поискам отлагане, колко смешно, а, за да излезем направо в обедна почивка, но реших от друга страна, че по-добре да го запазим в дневния ред. Това е въпрос, защото, както казах, сега ще имаме повече време. Да, а вече през декември обсъждахме темата. А, за какво става дума? Това е доклад по собствена инициатива, както знаете. И опитваме се, експериментално, ако щете, а да разгледаме един реал от различна гледна точка. Не става въпрос за даване на привилегии, а, а за това да се разбере доколко има възможност в Европа да се определят условия за териториално планиране за един ареал, който е добре е, маркиран, добре отграничен. Това е голям, голяма територия, там има европейски страни, трети страни, страни, които са в процес на присъединяване към Европейския съюз. Има стратегия на Европейската комисия за, за Адриатическия басейн. Това, което ние е, казваме е, че по отношение на правилата за риболов в сегашния вид е, е, бихме могли да изпитаме, да изпитаме стандартите, които са заложени, защото ние сме законодателен орган. Бихме искали да се създадат някои нови правила, които да отразяват спецификата на региона. Това е сравнително затворен а, басейн, от морфологична гледна точка характеристиките са много по-различни от останалата част на Средиземноморието и другите морски басейни по света. А, дъното е особено песъчливо и а, а, това, че има както страни от Съюза, така и извън Съюза и такива, които са в процес на присъединяване или се опитват да получат такъв статут. Ам, прави е, региона особено интересен. Естествено, че има международни споразумения с трети страни, които трябва да се зачитат. При все това обаче трябва да погледнем е, отвъд е, регламента за Средиземноморието, където се определят общите правила. А може би е, е възможно да отчетем различната история на този регион и да създадем малко по-различни плове, отколкото тези, които се прилагат в останалата част от Средиземноморието. Друг фактор, който трябва да се отчете сега. А, това е един регион, в който всъщност можем да, да експериментираме, да опитаме за първи път да осъществим а, а, планиране на а, морския превоз и морското дело. Можем да създадем законодателен акт, който да бъде пригоден към очакванията на а, а, рибарите. Като също отразим а, нуждите, свързани с биологичното разнообразие и а, възпроизводителната способност на морските видове. Законодателството трябва да се напише по такъв начин, за да обхване всичко това, според мен. Затова, защо реших да напиша доклада? Защото а, в момента сме на етап, в който реформата в а, риболова ни дава възможност да създадем един по-пригоден към региона а, подход. После този модел за Адриатическо море можем да го приложим и спрямо Черно море, което има подобни характеристики. Там има страни от Европейския съюз, трети страни, доста голям е ареалът, подобни са възможностите за а, намеса и пак а, пространственото планиране и многогодишните планове за управление могат да се изпълняват и да се измерва тяхното изпълнение много по-лесно по такъв начин. Та това е духа на предложението. Това е логиката. Е, не искам да навлизам в е, подробности сега повече, обаче текстът е, вече е на ваше разположение от няколко седмици. Надявам се, че сте успели да се запознаете с него. Крайен срок мисля, че можем да определим за изменение. 27 март предлагам. През май можем да гласуваме в комисията. Ако има въпроси, моля, заповядайте. А, а, ако имате нужда от допълнителни пояснения, също съм на среща. Откакто а, приключих работата по доклада, естествено някои неща са се променили в резултат от а, работата на комисията, така че може би ще трябва да се внесат някои корекции. А, аз самия ще внеса някои изменения, така щото да отразим това, което е станало а, от написването на доклада до сега. Благодаря, господин Милана. Първия, който ще се изкаже, е госпожа Майснер. Благодаря, господин председателю. Искам най-сърдечно да благодаря на господин Милана за неговия доклад. Тук имаме една стратегия за цялостен морски басейн, каквато в Европа до сега не сме имали. Както добре знаете, аз много силно се интересувам от интегрираната морска политика, в която риболовът играе особено голяма роля успоредно с опазването на околната среда. Според мен, в този доклад риболовът се разглежда в същия контекст като аквакултурите. А за голяма част от този басейн няма достатъчно данни. Ето защо са ни необходими допълнителни данни, за да изясним как туризма и риболова могат да се съчетават успешно. Това е уместно предложение, както и да се утвърждава трансграничния подход, понеже тук имаме не само европейски, но и други държави, както посочи докладчика. Важно е за устойчивия риболов, това е предимно въпросът, който стои на нашето внимание като парламентарна комисия по рибарството. Опазването на морската среда беше подчертано от господин а, Милана и ние винаги трябва да държим сметка за една интегрирана средиземноморска политика, съчетана с стратегията син, син растеж с нетърпение очакваме решения от бъдещето. Мисля, че в Средиземноморието преобладаващия вид риболов е дребният. Риболов с малки съдове, много често в тясна връзка с развитието на туризма. И тук трябва да имаме едно изпреварващо виждане за връзката между туризма и риболова. Благодаря ви много за доклада. Ще внеса предложения за изменения и се надявам да ги обсъдим. Благодаря. Заповядайте. Имам няколко въпроса към господин Милана. Госпожа Матера, нашия докладчик в Сянка, днес отсъства и за това ме помоли аз да ги задам. Част от тях се отнасят до просто дребни корекции. Например, на трета страница, след думата превод, се казва, като се отчита решението на Европейската фундация за морската среда и риболова. Но такова решение все още не е прието и мисля, че това е една грешка. Тук имаме преамбюл, навсякъде е казано като взе предвид, като взе предвид, а не можем да вземем предвид решение, което все още не е взето. По-нататък на следващата страница, пета, имаме точка от преамбюла Ж. Цитира се е, едно становище, е, което е много обща формулировка. Като се има предвид в неодавнашното си становище Комитета на регионите. Кое е точно становище? По-нататък имаме точка от преамбюла N – завършва с текста, чиято дейност би могла да бъде допълнително укрепена чрез по-активно участие на всички присъединили се страни. Аз не знам дали това е въпрос на писмен превод или не, но е по-уместно да се каже страните, които участват, страните участнички, присъединили се държави е малко тромава формулировка. Следващата точка от преамбюла – О – тук се казва, че нямаме а, необходимото планиране. Има се предвид пространственото планиране, концепция, с която аз съм съгласен, но вероятно би било добре да погледаме текста още веднъж, за да е ясно, че се приемат планове за крайбрежните зони, за туризма, градоустройствени планове и те да бъдат по-добре съгласувани. Тук не е ясно точно какво цели текст на точка О. Има още един въпрос. Мисля, че за точка 8 вече се изказах казва оратора. Малко се обърквам бележките си. Точка, която виждаме на страница 6 от превода на испански. Информация за е, рибните запаси в Адриатическо и Юнийско море, като тук в тази точка се посочва, че информацията е недостатъчна. От къде цитирате тази констатация? Това фактическа обстановка ли е или не? Това беше в точка 6. Наличната информация е недостатъчна и не е задоволителна. Следващата точка е 7. Примери за най-добри практики, които да бъдат използвани в други области. Това гласи текстът в момента. Кои са тези други области, които имате предвид? По-нататък. На следващата страница, точка 15. От конкретните съображения. Настоявате ли за непрекъснат диалог с трети страни, като разширяваме процеса? Имате ли списък на държави, които искате да бъдат включени, освен тези, с които вече водим диалог? И най-сетне, в точка 19, комисията се приканва да предложи създаването на конкретни консултативни органи за Адриатическо и Юнийско море. И посочвате връзките между различните занятия. Дали говорите за регионалния консултативен съвет, за РКС за Средиземноморието или имате предвид и други органи? Благодаря. Госпожа Фрага. Благодаря, господин Милана. Аз ще се съсредоточа върху въпросите, които специфично касаят рибарството. Бихме искали да направим следните забележки – и да зададем някои въпроси е, на докладчика. В точка 12 вие казвате, че в е, е, зоната на Адриатическо и Юнийско море има вид риболов, който е специфичен и който изисква специфичен план за риболов. Това как е, се оправдава? Спомня се, че когато бях докладчик по едно предложение на комисар Бонино за намаляването на минималния размер на рибите в Адриатическо море, ние стигнахме до заключението, че запасите са еднакви в различните части на е, е, Средиземно море и че нямаше смисъл от това предложение. Единственият проблем е, че по някой път се ловува, където има много млади риби и затова размера на рибите е по-малък, но това не е някакъв отделен запас, примерно. Но искам да зная на какво се основавате, за да оправдаете един специфичен план. аз, доколкото знае за някои риболовни полета, не е оправдано да има единен план за управление. А що се отнася до точка 14 говорите за предложение за регламент, което да установява общи технически мерки за рибарството в е, басейна на Адриатическо и Ниско море. И тук също бих искал да зная, и пак по същата логика, не разбирам е, защо в Средиземно море трябва да се разделят е, да се, раздел, на техническите мерки. Аз знае, че една регионална организация по рибарството, както в Средиземно море, прави доста усилия, за да разполага с общи технически мерки за цел за е Средиземноморски басейн и общо за страните от Средиземно море, било то член, членове или не на Европейския съюз. Мисля, че това просто малко е безмислено. Дали ще може Малко по-тихо, е, казва говорителката. Мисля, че не е оправдано, освен ако ми докажете обратното. И пак в, се връщам на точка 15. Отношенията с другите страни трябва да бъдат осигурявани от е, регионалните организации. Регионалната организация по рибарството, която трябва да бъде укрепена, но мисля, че е много важно, че това трябва да се направи чрез една регионална организация по рибарството, да се постигнат такива споразумения, да има общи технически мерки за цялото Средиземно море. Това бяха моите забележки, освен ако, разбира се, вие ми докажете, че греша и че вие сте прави и тогава аз бих подкрепила вашия доклад такъв какъвто е. Благодаря, госпожо Хага, госпожа Гарсия. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам господин Милана, колега и приятел, за чудесно свършената работа и за успеха е, от посещението, което извършихме в региона и интересът, който беше проявен по този въпрос до този дебат в комисията. Става дума за проекта за доклад за Адриатическо и Юнийско, и море, което, което доклад много бързо се промени, разви се. И мисля, че той може да допринесе много за работата в тази област. Може би това интересува по-малко брой депутати, но това не е критика. Аз просто го казвам като чисто анекдотичен елемент от моя опит с новодошлите в Европейския парламент. Но, както и да е, аз приветствам докладчика за този доклад и искам да се спра само на два въпроса, които ми се струват малко си противоречат и бих искала да се да се уточни това и малко трудно, разбира се, заработи преди този шум. Така, в момента економическото състояние е доста тежко, има проблеми с заетостта, по-специално за жените и за младите хора и трябва да се позволи по-добро участие на това население в економическата дейност. И в тази връзка искам да задам един въпрос – как се обосновава идеята, че тук говорим за подкрепа за аквакултурите? Дали ще, това ще се реши с някакво правило? комерциализация от... Изобщо как ще стане? Не искам да говоря много дълго. Искам да кажа, че съм обезпокоена по начина, който се решават въпросите с стратегията и за това да има един допълнителен специфичен орган. Не виждам за кой орган става дума и защо. има още един въпрос, който е важен според мен. Това е, че когато имаме възможност да представяме предложения за изменения, Добре ще е да видим каква е тази връзка с, и тези отношения с третите страни, за които говорите. Аз съм между тези, които предпочитат решение, което действа, вместо няколко решения, които няма да доведат до резултат. Така че аз отново ви поздравявам. Но още нещо, което касае нашата работа. Господин председателят е прав. По много елементи, които бяха казани днес, тук не може да вземем решение, защото документът пристигна твърде късно на испански. Разбира се, аз мога да го прочета на английски, но отказвам категорично поради регламента и споразуменията по Лисабонски договор да работя по този начин. И благодаря преди да дам думата на господин Милан. комисията дали иска да се изкаже. Thank you, Mr. President. Благодаря ви. Господин председател, благодаря на господин Милана за доклада. Комисията също го приветства. Както се каза предния път, когато водехме предварителните разговори по този доклад, смятаме, че предложението е съвсем навременно в контекста на реформата на опор Вписва се в рамката на регионализацията. Смятаме, че е съвсем уместно да се отчете спецификата на Адриатическия регион. През декември 2012 година комисията прие съобщение, излезе със съобщение по отношение за стратегията Адриатическо и Юнийско море. Там се предлага да се създаде рамка и да се приеме план за действие за 2013 година. Междувременно нещата претърпяха развитие, както знаете. След заседанието на съвет от декември 2012 година и, заключ... и на базата на заключението от този съвет, комисията в момента е поела задачата да разработи стратегия за макрорегиона на Адриатическо и, и Юнийско море. Сътрудничи си е, Генерална дирекция регионално развитие с тази за морското дело по разработването на един всеобхватен план за действие който предстои да се изпълни през 2014 година. Единният план за действие ще включва морски дейности, най-вече в сектора на риболова и аквакултурите. Мисля, че много от вашите предложения могат да залегнат именно в този план за действие. Uh, Естествено, от страните от Съюза на Адриатическия басейн ще трябва, ще зависи какви действия конкретно ще залегнат в единния план за действие. Очаквам с нетърпение е, да си сътрудничим по подпомагането на е, страните от региона в е, формулирането на действията, които да бъдат предприяти на място. Искам да спомена някои по-конкретни въпроси, свързани с риболова и във връзка с това, което казаха няколко от вас вече. За момента имаме регулаторна рамка по силата на регламента за Средиземноморския басейн, а тази рамка отчита по-общите характеристики на Средиземноморския басейн, но също дава възможна, възможност за подрегионален подход по места. Основно чрез приемането на планове за управление, които да се приемат и изпълняват на регионално, национално, а също и транснационално равнище. На този етап не виждаме нужда от е, е, специален регламент за Съюза на Адриатическите страни, е, защото така или иначе имаме възможност да откликнем на специфичните нужди на конкретни подрегиони. По отношение на сътрудничеството с трети страни, което е другото измерение, подкрепяме мнението ви, че Адриатическия съюз към него трябва да се подхожда не само по отношение на страните от Европейския съюз, това число Харватия от юли месец тази година но и другите крайбрежни страни с излъз на а, морето. Това а, трябва да се. А, това са дейности, които трябва да се обсъдят с регионалната комисия за Средиземноморско море, която е, е, която е компетентния орган. Комисията е особено дейна В момента обмисляме, обмисляме многогодишен план за управление на дребните пелагични видове. Това ще се разгледа на следващото общо събрание на комисията през май тази година. В момента на експертно ниво се работи по този въпрос и веднага щом напишем предложение, ще ви го изпратим за становище, за също ще ви дадем възможност да предложите изменения в предложението. Благодаря сега, господин Милана. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви за участието, за изказванията. За първи път е, разглеждаме доклада и много се радвам от всичко, което чух. Сигурен съм, че дебатите ще усъвършенстват доклада. Ще се опитам сега да а, отговоря на това, което чух. Ако пропусна нещо по-нататък, ще се занимая с него. Първо, господин Антинор, отчитам това, което казахте, предложенията ви. Ще внесем корекциите по моментите, които вие изтъкнахте. Yeah. Точка О на шеста страница от английския вариант. Пространствено планиране. Мисля, че има съобщение на комисията което неодавна излезе и координаторите биха могли да го разгледат утре. Това е въпрос за пространствено планиране в морето. Всички форми на планиране, общо планиране в Европа, крайна сметка е, съдържат и доста недоизказани неща. Трябва да, да, да се изтъкне какво може да се направи и какво не може да се направи, като се отчете релефът. Трябва да се формулират тенденции по а, е, регионите и да става ясно какво може да се развие и какво не може. Това обаче до сега се е правило само за сушата за морето не се е правило. И, така че това, което се опитваме да направим е съвсем първоначално и, и е, непринудено, така да се каже. Не, неминуемо възникват сблъсъци. Има, има а, конфликт конфликтни е, моменти, е, защото е една и съща територия може да има специален статут за целите на селското стопанство. Ние се опитваме да я обособим и за риболова. Така че опитваме се сега да въведем едно пространствено планиране, което, което да минава отвъд непосредствената крайбрежна ивица. Опитвам се да включа този подход, тия съображения тук е, и да ви обърна внимание. Така че е, в Средиземноморския е, басейн да изпълним някои пилотни проекти. Там за първи път да въведем условията, които да дадат възможности да насърчат такъв вид планиране понеже всички фактори са на лице и си взаимодействат, това число, между другото, и отношение с трети страни. Между държави членки и трети страни отношенията. Така че това е една област, в която може да се въведе пространствено планиране, експериментално, и по-нататъка да се разпространи тая практика на други места в Европа. Един вид пилотен проект. Това означава, както казах в началото, някои неща са се променили, по-специално две, откакто написахме доклада. Всъщност са три. Първото от тях е съобщението на Комисията за пространственото планиране. След това съобщението за дриадическата стратегия и решението на съвета, което възлага на комисията написването на стратегия за макрорегиона на Адриатическо море, т.е. по-големия регион. Много се радвам, че има такъв подем в дейността. Нашата цел е, е да направим всичко възможно риболова и рибното стопанство да не остава на заден план, да не остава скрито за други интереси. Така че е интересни времена са сегашните, може да се свърши доста работа. И така, пространственото планиране като средство за подобряване на економическите резултати в съответните части. Това, което правим на суша, трябва да почнем да го правим и е, за морето, като отчетем интересите на всички. След това отношенията с трети страни. Всичко, което се каза, е вярно. Защо го правим? Нормално е да имаме двустранни споразумения. Това е естествено. Имаме 8 държави членки и 14 трети страни по Средиземноморието. Там се прилагат много, много строги правила е, за 8-те държави членки. Останалите 14 обаче изобщо не ги е грижа. Нищо не е постигнато в това отношение. Не можем да се крием зад факта, че е, нямаме структурирани отношения в момента. Имаме комитети, подкомитети, регионални комитети, а, но никакви резултати не са постигнати. Нито една средиземноморска държава, която не е държава членка, не прилага европейските стандарти и правила. Та, защо е, е интересен Адриатическия регион? Защото това е много ясно отграничено море където всъщност си съперничат е, Харватия, която скоро ще се присъедини е, към нас и Словения, например. Е, те практически се настъпват, териториалните им води има предвид. От едната страна имаме плавателни съдове, които трябва да спазват европейските норми, и от другата страна такива, които не трябва. Така че има големи различия. И от това страдат рибарите в района. и риболовните фирми. А, така че трябва да направим нещо. Трябва да предприемем конкретни действия, които да са нещо повече от това, което се върши по силата на международни споразумения. Трябва на базата на двустранни споразумения да накараме третите страни да прилагат нашите правила. Чудесни мерки сме е, приели за риболова. Да, има сериозни проблеми с прилагането на регламента, но това е друг въпрос. Това, което ние трябва да направим, Италия, Словения и със сигурност Харватия, да почнем да прилагаме конкретни правила, без обаче, без обаче останалите да, да могат да правят каквото си искат. Просто трябва да има еднакви правила за всички плавателни съдове. Госпожа Фрага повдигна много интересен въпрос. Адриатическо море, за разлика от останалите краища на Средиземноморието, е вътрешно континентален басейн. Сега, аз знам, че гледам от ит, а, а, италианска гледна точка, но нямам друг начин. На 30, 40, 50 метра а, имаме а, същия а, извинете, на 14-15 км от брега се стига до дълбочини 30-40 метра. На други места трябва да се влезе много, по-на, много по-навътре в морето, за да се стигне до такава дълбочина. И, и, при сегашните правила не се предвиждат изключения, които да отразяват морфологичните, структурните особености на, на релефа. Така че нещата трябва да се променят. Трябва да можем да отразим спецификата на а, дажен а, район. Виждали сме а, нарушения, виждали сме че в Венеция, например, у нас се ловят големи екземпляри на твърде близко разстояние до брега. По принцип не е позволено да се лови в рамките на три морски мили. Но по принцип това не е проблем, защото тази риба не идва толкова близо. Това бе станало по изключение. Така че трябва да създадем правила, за Адриатическо море. Трябва да променим правилата за Адриатическо море. Естествено, не е възможно в този доклад по собствена инициатива да се напишат конкретните правила, така както трябва те да бъдат формулирани. Но това е, но това е, е добър начин да се окаже въздействие. и, и, и да се успокоят е, такива групи, като неправителствени организации, организации на, на рибарите, е, които твърдят и настояват, че общите правила не са приложими за Адриатическия басейн. Трябва да се прецизират определенията също. Не може тези проблеми поради геоморфологични съображения не могат да се решат чрез обичайната процедура. Questo quasi è tutto, anche perché dentro la pianificazione c'è tutto il ragionamento dell'integrazione con la politica marittima integrata e con gli aspetti dell'integrazione della pesca. Da, uh... Естествено, че планирането е свързано с интегрираната средиземноморска политика и, и, и общата економическа политика. Вече споменах за третите страни отношенията с тях. Под сега конкретните регионални съвети. Трябва ни адриатически подход, който да включва специални териториални мерки. А, аз не мисля, че за всеки регион трябва да има отделна политика. Да, аз вярвам в общата политика за Средиземноморието, но в рамките на тая обща политика е, е, за по-особените подрегиони е, са необходими е, специфични политики, така че да се отрази всяка особеност, за да може действията, които се предприемат, всъщност да имат въздействие. Например, Сицилианския канал. Нищо не е станало в отношенията с трети страни, в отношенията между двете страни с Либия, дори след смъртта на Кадафи. Знаем арогантното отношение на някои трети страни, въпреки че има международни споразумения, нищо не става. Няма никаква координация на проверките. И изобщо кой, кой инспектира, кой проверява средиземноморско море. Да, има агенции, но те нищо не могат да направят. Та, както казах, 8 са държавите членки по Средиземноморието и 14 са останалите страни. Какво казват международните организации? Е, повече толерантност, повече търпимост. Само толерантност, 100%. Само това чуваме. Какво става обаче с квотите за рибатон в Средиземноморско море? Никой не проверява дали се спазват. Четиринайсе са третите страни. И трябва да има еднакви правила за всички. А сега не стоят така нещата. всеки си играе по собствени а, правила. Но така, отразя, ще отразя коментарите ви. Някои от предложенията ще се опитам да ги включа в доклада. Нещата се променят. Имаме нови положения, така че ще трябва да променим, да допълним документа. Много се радвам, че имаме предложения за изменение. Надявам се да достигнем до компромиси. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Фрака. Пак ли искате думата? Да, сега правим втория тур от изказванията. Аз не искам да споря излишно, но съвсем категорично трябва да заявя, че в цялото Средиземноморие, и тук говоря за рибарите от Европейския съюз, не се приемат техническите мерки. Те биха могли да се приемат като обосновани. Знам колко трудно беше за парламента да прокара този регламент за техническите мерки. Запозната съм с темата, понеже съм провеждала редовни срещи с представители на бранша. Вие казвате, че в регламента се посочва един от най-спорните въпроси. Това е отстоянието от брега. Има поредица критерии, които могат при научно-техническа обосновка да бъдат в основата на споразуменията, като имаме предвид голямото разнообразие на Средиземноморието. Както и вие посочихте, Има плечини и по-дълбоки места на различно разстояние според местоположението на съответната зона в Средиземноморието. Но нека да не прехвърляме цялата вина върху регламента на Европейския съюз, когато държавите членки има какво още да направят. Не се отказвам от становището си, че когато се разработват регламенти за технически мерки, конкретно за определени региони, подходът не е обоснован. Ние можем да подобрим регламента за техническите мерки за Средиземноморието, защото той предвижда твърде много изключения, преходни периоди. Трябва да бъдем много внимателни подхода си към регламента. Всичко може да се усъвършенства, разбира се, но не вярвам, че е, това, от което се нуждаем, са 20 регламента за технически мерки за 20 зони на Средиземноморието. И ви благодаря също така, че споменахте и рибата тон. риболовната флотилия на Европейския съюз до голяма степен носи вината за създадените проблеми с риболова на този биологичен вид. Положението с червения тунец се подобрява, защото най-сетне подходът беше променен, но първоначално – комисията бездействаше. Сега вече е регламентиран въпроса и за това запасите от червен тунец се увеличават съществено. Третите страни често обвиняваха Европейския съюз, че той причинява проблема е, с рибата тон поради по-големите квоти – Оказва се, че не е така и за това смятам, че подходът ни трябва да е ясен. Първо, ние решаваме вътрешните си а, проблеми, било то в Средиземноморието или другите. А истината е, че всеки прави каквото си иска. Не може обаче да работим на парче. В Средиземноморието много се работи. Вероятно, регламентирането тук не е стигнало до чак такава висока степен, както другаде, но има и много промени. Ето защо смятам, че е по-добре да имаме регламент за техническите мерки за Средиземноморието като цяло и да го усъвършенстваме максимално, а не да редим регламент сред регламент. И господин Милана в заключение – ще започна с тона. Аз съм съгласен, мисля, че Европа прави каквото трябва да направи, но другите не го правят. Това е проблема. Знае, че в Италия ние преминахме от 60 до 11 кораба за червения тон и си свършихме добре работата. Приехме всички мерки и съм убеден, че Аз мисля, че не е виновна европейската флотилия всъщност, а в един затворен, ограничен а, морски басейн, ограничен от гледна точка на възможностите за възпроизводство, има 8 а, държави членки на Европейския съюз, 14 които не са. И органите, на които ние дадохме е, съответната власт, доказват казват своята неефикасност. И като го казвам, това казвам, че не, не говоря за е, европейската флота, която спазва. Например, френския флот е, много пострада, понесе последствията. Аз не говоря за нашата флота, говоря за другите и как да се справим с тази, с това безсилие като ускорим политиките за останалото, Кармен, съм напълно съгласен с теб. Мисля, че ние свършихме работата си добре. По отношение на регламента, да, съгласен съм, може да има един единен регламент, но който да бъде все пак редактиран по различен начин за различните региони. Аз имам предвид, например, е, праговете, да има някакво изключение за Лигурия, например, малък е, регион от Италия, малка провинция. След това, начинът по който се решават и управляват нещата е такъв, че трябва да се премине през една изключително тежка процедура, ако искаме да прилагаме същото отвъд тази зона. Аз съм ходил не знам колко пъти, за да обясна, че дъното на 15 км пречи на риболовците да си вършат работата. Регламентът е добре изготвен, съгласен съм. Това са десете Божи заповеди. Аз не искам някакъв специфичен регламент за Черно море или за Адриатическо море. Това, което казвам, просто е, че този регламент трябва да бъде е, изготвен по такъв начин, че да има отделни части за отделни зони. И ако в някакъв ареал има нужда от различни правила, не трябва да сме против, не трябва да бъдем твърди. Утре ще имаме възможност, е, когато разгледаме доклада на Критон, е, за риболова в дълбоки води. Тогава ще говорим пак по този въпрос, но имам чувство, че тази тази дискусия трябва да се съсредоточи върху изключително строги технически стандарти. И съм обезпокоен от последствията – Трябва да се направи това проучване на въздействието от социално-екологическа гледна точка, но не е направено. Ако беше направено за Средиземно море, щяхме е, да установим как стоят нещата и щяхме да да научим действителността което изисква известна гъвкавост. Правилата са добре скорени, те трябва да бъдат спазвани, но ми се струва, че това не са десете Божи заповеди. Това са правила, които след едно известно време могат да бъдат преразгледани. А и самият регламент предвиждаше от юни 2013 година да се преразгледат някои разпоредби, и приложението. И така връщам се на темата. Аз казвам, че трябва да се внимава Предлагам на комисията да държи сметка за този аспект на нещата. Да не се говори по тези въпроси означава да не се навлезе в подробностите. А ние сме тук да ковем правила. Ние сме законодатели и не може да не си позволим да навлизаме в съществото на нещата и да минем по повърхността. Благодаря, господин председател. Аз ми, ми се иска как Кафнер врага да ме слуша. <laughs> Тя отговаря, че слуша. Разбира се, може да проведе един а, чисто интелектуален спор. Съгласен съм с това, което каза господин Миланен, защото съм итален, защото е просто израз на здравия разум. Затова искам да се върна на нещо, което каза Кармен. Трябва един единен регламент. Мисля, че това не е чак толкова целесообразно, и по някой път може да се уморим да водим безмислени спорове. Както каза господин Милана в своето доклад за инициатива, има този доклад, има определената стоеност, може да се предвидат някои дерогации във връзка с някои регламенти, но не да позволим на някои страни да правят каквото си искат, а напротив, да им позволим все пак да преживяват, тъй като има неевропейски страни, които ще продължат да правят каквото си знаят в следващите години. Просто трябва да се позволи на някои европейски страни да преживеят. А, като госпожа Аштон, като министър на външните работи, която трябваше да се занимае също с отношенията на добросъседство, тя не успя. няма да е зле да има малко повече гъвкавост и това би позволило на нашите флоти да преживеят, защото тук не говорим за живота, за преживяване. Благодаря. Няма друг. Добре, ще приключим с тази точка. 27 е, март, следващата седмица, 27 март на обяд, изтича срока за измененията. Така, точка 11. Изменение на регламент 224 е, за система за контрол в областта на общността за гарантиране на спазването на правилата за общата политика в областта на рибарството. Сега ще преминем към един първи обмен на становище и сега ще дам думата на комисията да, да представи своето предложение. Моля. Е, благодаря. Господин председателю, първо трябва да кажа, че предложението вече сте го гледали. А, то е свързано с въвеждането на контролен механизъм във връзка с Лисабонския договор. Сега. Става въпрос за определенство на делегирани актове и актове по прилагането. Няма обаче е, изменения по същество, няма някакви материални изменения в регламента. Просто привеждаме нещата в съответствие с процедурата по комитологията по смисъла на Лисабонския договор. Регламентът бе е, прият отдавна малко преди влизането в сила на Лисабонския договор, така че няма много какво да се променя. Регламента по прилагането на основния регламент от 2011 година, номер 404 от тази година, всъщност се прие преди Лисабонския договор. Беше спешно тогава да се приеме. и по препоръка на Сметната палата. Та комисията в предложението си, което е доста сложно, следва насоките, които са прияти от институцията по отношение на адаптиране на комитологията към Лисабонския договор. Не сме добавили обаче никакви нови материални елементи. На места обаче сме е, внасяли някои подобрения в правната формулировка или сме осъвременявали изказа. Например, общността сме я заменили с съюза, което е много важно, а на някои други места сме се опитвали да адаптираме формулировките, е, за да го приведем в съответствие с Начинът по който са формулирани нещата в реформата на опор. Например, вместо emergency measures или а, мерки при спешни случаи или спешни мерки, казваме временни мерки, защото такава е актуалната формулировка. Та това са двете неща. При адаптирането на комитологията и някои езикови, древни езикови или правно езикови изменения. Е, по отношение на делегираните актове и актовете по прилагането, това е сложен регламент. в 38 члена сме сменили разпоредбите, там имаме актове по прилагане и на 11 места, в 11 члена имаме Обратното и в други 11 имаме съчетание от двата инструмента. В даден член, което беше много сложно, може да има разпоредби, които предполагат, че комисията може да приема допълнителни мерки, да дава такива правомощия на комисията. В този случай сме в областта на делегираните актове. На други места пък комисията трябва да дава пояснения, да дава възможност за по-добро хармонизиране на правилата между държавите членки. Там пък сме, в, там пък сме на територията на актовете по прилагането. А, на места сме, сме разделили делегираните актове от актовете по, по прилагането обособили сме ги в отделни членове. Е, няма как да не е сложен този регламент. 63 са общо актовете по прилагането и 20-22 е, са делегираните актове. Още нещо, което трябва да посоча. Когато е, говорим за актове по прилагането, сегашния регламент гласи, че някои от тях, около 20, не са по процедурата на комитологията. Това е нещо, което и сега си съществува. Смятаме, че, че е необходимо и изпълнимо да запазим този мандат, който е даден на комисията. Смятаме, че това се предвижда и по основния регламент и преди, и сега продължава да е еднакво приложимо и след Исабонския договор, защото ежедневно може да възникне положение, при което трябва да приемем технически мерки а, във връзка с промените в контрола на рибарството в Европа. Често пъти държавите членки, е, самите държави членки искат от нас някои древни промени, древни промени изменения, така че смятаме, че регламентът трябва да дава достатъчно място за действие, бъде достатъчно гъвкав, за да можем бързо да приемаме технически из, изменения по искане на държавите членки. Също трябва да посоча, че по отношение на актовете по прилагането, прилагаме разпоредбите на пети член на регламента от 2011 година. Това е стандартния метод. А по отношение на делегираните актове, в общи линии предложението предвижда делегиране на правомощия на комисията без времеви ограничения. Като, стан, като се стигне до делегираните актове, мандата на комисията, по принцип може да се е, поставят времеви срокове. Е, преди сме обсъждали е, този въпрос във връзка с Лисабонския договор. В някои случаи се предвижда тригодишен период, който подлежи на продължаване. Комисията е достатъчно отстъпчива в това отношение. Склонни сме да се ограничава времевето действие на делегираните актове. И в този случай сме склонни също да отстъпим ако предпочитате това. Така че а, а, смятаме, че а, това, което сега се опитваме да направим е да покрием всички правни аспекти на 404 регламент. Просто се опитваме обаче да внесем някои, някои елементи на правното основание, за да сме в съответствие и с 411. Тук обаче, е, в някои други е, регламенти това се е налагало, но тук не. Та, още веднъж няма материално правни промени. Но ще кажете, поради реформата няма ли да настъпят материално правни промени? Само, че до там все още не сме стигнали. И не това е целта на а, тая дейност. Сега, в резултат от реформата, ако се наложи да се внасят материално-правни изменения, ще го направим. След като сме извършили необходимите оценки и сме видели, че има нужда от а, такива изменения. Госпожа Томас сега има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искала да говоря за целите на до толкова, доколкото, най-общо казано, целта на това сравняване с, изравняване с Лисабонския договор има е в рамките на общата политика в, областта на риболова. Това ще бъде едно подобрение на хармонизирането на проверките, които, които трябва да бъдат извършвани. И за да бъде ефикасна една проверка, трябва да бъде справедлива и добра, така че хармонизирането общо за Европейския съюз може да направи по-ефикасни извършваните проверки. И съвсем конкретно ние ще се произнесем, вие го казахте, по 34 члена, около 60 на мерки, които са най-разнообразни от е, системата с точки до формата на доклада за надзор. Тоест много разнообразни мерки и ще трябва да прилагаме метод за решения и комисията трябва, разбира се, да вземе позиция, да отговори защо так се използва този или онзи метод за вземане на решения. Аз вече е, набелязах някои въпроси, специално член 17 и 21, които предвиждат да се освободят някои кораби съобразно спецификата, тяхната специфика и тук, е, примерно, се предпочита делегиран акт, а не акт за изпълнение. Но това, което аз исках е, да, да, да помоля, комисията предвижда консултации по време на подготвителните работи, перти. Исках да знае дали може да уточни какви ще бъдат тези подготвителни работи, как ще протекат, колко време, ще бъдат ли обявени публично и най-вече е, кога ще бъдат е, привлечени за това консултативните регионални комитети. Е, втори аспект Вие казахте, че няма да има промени по същество. Ако се сравни оригиналния текст с предложението за хармонизиране, няма основни промени, но все пак новия документ е много по-уточнен, отколкото това, което беше в началото. Така че аз мисля, че това, че вървим повече към подробностите и уточняването е един начин, който позволява да има по-добра хомогенност. Колкото повече навлизаме в подробности, толкова повече вървим към хармонизация. Разбира се, ако може да се говори за еквивалентност. И е, това е трудно, именно предвид спецификата на различните риболовни полета. Ще дам един пример. Е, член 92, който предвижда да организира разпределението на точките в случай на а, нарушения. Казва се точно как ще бъде, след тези колко точки ще има санкции, така нататък. Това е добре, но ако се запишат едни и същи нарушения след едни и същ брой точки и затова трябва да се споразумеем. Може би да отидем и отвъд това, т.е. начина по който ще бъдат определени тези точки. И на този етап, господин председател, скъпи колеги, това, което мога да кажа, е това всъщност. Благодаря. Томас, Фрага. Благодаря, госпожо Томас. Госпожа Фрага има думата сега. Yes. Благодаря. Имам доста въпроси, които искам да отправя към комисията. След като се запознах а, с регламента, у мен възникват редица въпроси. А, първо, а, думата общно се заменя с съюз. Но не навсякъде. Трябва да бъдете внимателни в член 7, алинея 1 и 6, una referencia específica a las autorizaciones de pesca. Защо говорите за разрешения за риболов за малки съдове, а в сегашния текст няма подобно изрично издаване на разрешения за малки съдове. В член 9, алинея 10, буква А сателитно геопозициониране на риболовните съдове. Какво означава това? Че комисията ще променя 22.7 и 24. Това ли се има предвид в 27 и в 29? Не съм съгласна с промените. Тук вие сте разделили текста на е, изпълнителни и делегирани актове, но това ще обсъждаме в последствие, сигурна съм. Повечето актове трябва да бъдат актове за изпълнение. Член 54 алинея 5. Защо се предвиждат изрични консултации с е, научно-технически и економически е, комитет? Този текст е отпаднал. Защо? въпреки че той е в действащата уредба. В член 58 алинея 7 бюджетите за проследимост са увеличени. Важно е да се знае защо сте внесли тази промяна по отношение на проследимостта. По-нататък. Имам и други въпроси по член 92, както госпожа Тома заяви. Не бива това да бъде е, акт за изпълнение. Въпросът за хармонизирането трябва да се уреди именно в член 92. И по член 107 има срокове, в които държавите членки трябва да докажат безопасността на риболовните полета. Не знам, не трябва ли тук да помислим за евентуална корекция на срока? Това са въпросите ми за сега. Благодаря. Благодаря. Бих искал да се спра на един конкретен въпрос във връзка с доклада, който обсъждаме. Чухме представителя на Европейската комисия, че тук има само дребни, едва ли не козметични промени и нищо друго. За да може по-бързо да реагира комисията, и да се въведе най-подходящата система за контрол, така че да може да се реализира на практика общата система и опор. Преди известно време имахме среща с ръководителя на агенцията Виго и тогава казах, че не бива агенцията да се подава на политически натиск от една или друга посока. Не бива да се вземат решения извън зачитането на демокрацията и върховенството на закона. Така или иначе, немислима друга линия на поведение. Изминаха 5 или 6 години, откакто заработи системата, започна изпълнението на опор, директора беше назначен – но ако погледнем Балтийския регион, мога да ви дам пример с моята родина. Полша. 11 000 проверки са проведени в Полша за този 5 годишен период и само 5 пъти е проверен риболовната а, флота на Финландия. 200 са нарушенията, установени в тези 11 000 проверки. В Финландия броят на проверките е 50 спрямо нашите 11 000. Съзнателно повтарям числата, защото според мен те говорят за пристрастност, политизиране и дискриминация. Така се ликвидира конкуренцията от страна на конкретни флоти или кораби. Не искам това положение да продължава. Да не се променя по никакъв начин. Трябва ни пропорционалност и трябва да зачитаме закона. Не можем да провеждаме лов на вещици. Не можем да преследваме определени държави. Какво значи това 11 000 проверки в една страна, в съседна на нея държава само 50? Как се определя колко проверки ще се направят и къде? И много ви моля, уважаеми господин директор, да обърнете внимание на този въпрос, така че да не се допускат повече подобни изкривявания. Положението да не е толкова непропорционално, небалансирано и драматично, както е в момента. Благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията. Señor presidente. Yo creo que eh, agradezco las... Eh, Благодаря, господин председател, е, за вашите изявления, което доказват качеството на нашите усилия и нашата работа. Разбира се, може да има дебат за това как ще се разпределят между е, изпълнителни актове или делегирани актове. Логиката е такава. Когато става дума за нови нови неща, делегирани актове, когато трябва да се уточни, че държавите членки трябва да прилагат по един и същ начин, а не са нови задължения, тогава са изпълнителни актове. Философията е ясна. По някой път а, имаме такива сиви, може би, области, където да спорим, дали едното или другото. Няма да влизам в подробности, но все пак искам да посоча, че за комисията няма проблем да разгледа отново ситуацията и трябва да кажем съвсем ясно, че делегираните актове са по-тежки за управление от административна гледна точка и те за предпочитане някои аспекти да бъдат обхванати с актове за изпълнение, но не толкова фатално no los hemos consultado por un... Въпросът с консултациите, с експерти, консултативните регионални комитети, това са чисто правни въпроси и за нас а, считаме, че не е необходимо да се консултираме за някоя мярка от това естество, което не касае съществото, но което касае процедурата. може би това не е подходяща тема за дискусии между експертите и регионалните консултативни комисии. Въпросите на госпожа Фрага. Дерогацията. Една дерогация не може да бъде с изпълнителен акт там задължително е, въпрос на принцип, тогава става дума за делегиран акт, но все пак може да се разгледа конкретно за всеки отделен случай как да бъде. А, е, тук имахме а, е, позицията във връзка с а, общата риболовна политика. Вярно е, че специалистите от комисията считат, че за да се спазва правото на инициатива, не може да се налагат предварителни консултации на комисията. Това го има в някои настоящи регламенти, а и в рамките на е, ревизията комисията избягва да има задължително консултация с който идея. Затова това позоваване в текста отпадна двете седмици. Сега не мога да ви дам конкретен отговор, но може да се разгледа всичко това. Всичко, което позволява на комисията Но това не може да стане така самостоятелно. Трябва да се види какво става в други случаи. Трябва да се разгледат отделните случаи и предпочитам за момента да не ви отговарям на това. Трябва все пак да се поразровим, за да видим дали има причина този срок 15 дни да се променя. Това, което каза господин Ковачик, не сметам, че е пряко свързано с това предложение за регламент, но ако ми разрешите, ще отговоря. Беше важно това, което беше казано. Това са въпроси, които са изключително важни. Аз съм от участва в управителния съвет на агенцията. Агенцията взема решение относно общите планове за контрол, включително и за Балтийско море. Там се извършват анализи на средствата, които се прилагат, броя инспекции. От техническа гледна точка и от гледна точка на оценката на рисковете. Извършва се оценка на риска, и тази оценка позволява да се определи броя на е, инспекции. После вече се прилагат известен брой механизми, а приоритетите на проверките са на базата на оценката на рискове, но няма е, дискриминация, мога да ви уверя. Всичките оценки, които се извършват в, е, в, този, в това отношение, Никога не е имало жалби от която и да е държава членка. за някаква дискриминация от страна на агенцията. Някои аспекти се разглеждат повече от други, но винаги на основата на оценката на рисковете и никой в е, управителния съвет на агенцията, дори и полския делегат, не са се оплакали от някаква дискриминация. Благодаря, госпожа Фрага. Вие не ми отговорихте по 58.7. Защо беше увеличен броя на изключенията по отношение проследимостта? Господин Пенас. Ja, <clears throat> ich nehme das Wort für den Herrn Direktor Penas. Ja, diese äh, beiden Bestimmungen. Аз ще взема думата. 58.7 А и Б. Добавихме това изключение, за да имаме една правна основа на тези разпоредби. Ние ги виждаме същите в регламент 404 от 2011 година, регламент за изпълнение за приложение за да се разсеят всякакви съмнения и притеснения относно тези изключения. Това са разпоредби, които бяха добавени тук по искане, излишното изискване на държавите членки. Благодаря, госпожа Томас. Може би няма с това да приключиме, но има още доста работа преди да се разпределят мерките на правилните места, но е, доколкото разбрах, е, това е, резюме относно разпределението между делегирани изпълнителни актове, мисля, че може и би трябвало да има критерии, Например, когато се позоваваме на спецификата на държавите членки, мисля, че в този случай трябва да се помисли и да направим така, че администрацията на тези държави да участват в вземането на решението, но ще продължим да работим по този въпрос. Благодаря. De acuerdo, pues si no hay ninguna intervención más, damos por finalizado este. Добре, благодаря ви. Ако няма други желащи да вземат думата, приключваме първи обмен на мнение по тая тема. По-нататък пак ще се върнем на въпроса. Сега ще разгледаме доклада на делегацията, която посети е, Ирландия. Трима души от нашата комисия посетиха Ирландия от 12 до 14 е, февруари бяха датите на посещението. Особено интересно бе то. И ще дам сега думата на господин Галахер. Господин председател, докладът ни е много изчерпателен, няма да се спирам на него, но искам да кажа на колегите, които са тук и по-специално тези, които ги няма. Когато вземаме решение за участие в командировки, в мисии, всеки иска да, да ходи някъде, всеки иска да отиде на посещение, а когато дойде време за посещението, всъщност се отказват. Сега, може би има уважителни причини за оттегляне от, от командировка, но не е добре, когато много колеги а, се отказват в последния момент. Да, предполагам, че имат причини. За това искам да благодаря обаче на госпожа Родестън, е, Родест и, и на Струан Стивенсън, които взеха дейно участие в работата на делегацията. Също така искам да благодаря на вас, господин председателю, за това, че направихте всичко възможно и вие да се присъедините, но поради обективни логистични причини не успяхте. Това, което искам обаче да кажа в заключение е, че макар, че не разполагахме с голямо количество, разполагахме с качество. Срещнахме се с представители на пелагичния сектор. Ще кажа няколко думи за това. Местното летище до селището, от което съм аз, е важен инфраструктурен елемент. Той е непосредствена близост до, приста... до риболовното пристанище. Много се зарадваха местните представители, че следим развитието с прилагането на изискванията за скумрията. Много въпроси е, бяха зададени виждаме определено, че е отбелязан напредък. Няма нужда да се проследява по всички въпроси, по всички критерии. Тревожно би било, ако няма никакъв напредък. А, затова искам да обърна внимание на нашата парламентарна комисия по отношение на санкциите. Госпожа Даманаки знае много добре как се чувствам. Трябва да направим всичко възможно да дадем а, признаване на този проблем а, в бъдеще. Това е важно и за бъдещето на а, реформата на опор. Как да вдъхнем доверие на а, сектора, че е, работим за защитата на техния а, интерес, ако не можем да се справим с настоящето, с положението, което е в настоящето. Надявам се, че по-нататък ще можем да обсъдим това. Но като цяло срещата в Кирибекс беше особено ползотворна. Бяха представители производители, е, преработватели. Искам да благодаря Килибек Seafood. В момента е, обработваха скумрия и така получихме ясна представа за това как се е, поддържа високото качество от разтоварването от кораба до момента на замразяване и, и, и складиране. Срещнахме се с организацията на рибарите, с рибарите от островите. Госпожа Родост спомена това вчера. Трябва да се включи в реформата изрично отчитане на нуждите на риболова по малките населени места и острови. Запознахме се и с представители на съвета по риболова на Ирландия, който е създаден през 50-те години и който е изиграл важна роля в отрасъла също видяхме е, някои, няколко плавателни съдък кораба за пелагични видове. Запознахме се с трудностите, които изписват риболовците с изпускането на риба. Корабите, които ловят рибата, след това продават на фабриките, продават различни размери с кумрия но а, всъщност а, а, в, а, тези, които ловят риба в Атлантическия а, океан, в крайна сметка, а, успяват да продават единствено, единствено а, една, един и същи размер а, с кумрия. Това защо става? Защото всъщност хвърлят по-малките екземпляри, оставят ги да се изплъзнат а, а, в океана а, и това е нещо, по което трябва да, трябва да се вземат мерки. Естествено, че екземпляри по 2-3 кг, това са най-добрите екземпляри и, и, и, и тези, които ловят или продават само такива екземпляри с такъв размер, имат конкурентно предимство спрямо останалите, които ловят всички размери. А, Колегите могат да се запознаят с доклада. Е, искам е, накрая още веднъж да благодаря на всички, които взеха участие в посещението на Ирландия. Благодаря, господин Галахър. Господин Стивенсън. Благодаря, господин председател. Още в самото начало искам да благодаря на Пат Галахър. Той беше домакин на едно изключително интересно посещение. Аз бих споменал Института по океанология в Голвей. Срещнахме се с представители на дребните риболовци от островите. Тяхната делегация се водеше от свещеник, който ни разказа, че на 11 февруари, понеделник, му се обадили по телефона – съобщили му, че е, господин Галахър е подал оставка, но тъй като малкото му има е Пата, по телефона не се е чува много добре. Пат се е чула като папата и е, се е получило пълно е, объркване. Е, very serious indeed. Actually, one of the figures that sticks out in my mind from the whole visit. И оттам а, с още по-голямо нетърпение е, се очакваше посещението. Огромен е проблема с, е, с това, че 88% от рибните запаси в ирландските води е, се ползват от кораби, които не са ирландски. Има големи холандски кораби, които имат същите квоти, както ирландските. За скумрия ирландските кораби а, е, изпълняват квотата си за броени месеци. Холандските цяла година твърдят, че а, е, все още не са изпълнили квотата си. Те имат радари на борда и представителите на бранша ни казаха, че на всеки хиляда разтоварени тона скумрия на брега, холандците изхвърлят 9000 тона. Този въпрос стои остро пред търговската палата, за да се забрани изхвърлянето на улов, вероятно използването на видеокамери за наблюдение ще бъде едно добро решение, но пак казвам, че Положението с Фариорските острови, с Исландия все още не е решено. Ускоряваме законодателството, за да дадем правомощия на комисията, но хората в Келибек ни питаха какво става. Защо не използвате е, средствата, които така или иначе Европейската комисия има на разположение, за да наложи санкции? Исландия и а, Фериорските а, острови, извинявам се за острия език, но действат престъпно. Много важно беше посещението Института по океанология в Голуей е сред водещите в света. Неодавна е, изнасях е, лекция в Шотландския институт по океанология би било чудесно, ако те имат по-тясно сътрудничество и се оформи институционално връзката между тях. Още веднъж благодаря на господин Галахър и ще го държа в течение за развитието на контактите им. Госпожа Родост има думата. Аз искам да благодаря пак за това твърде интересно посещение. Този регион е изключително красив и тези, които не участваха в тази командировка, действително изтърваха много. Не бих искала да влизам в подробностите, защото всичко е много добре описано от Пац, но това, което наистина ме така, впечатли, че, е, че ирландците вадят само определен размер а, риби. Да, понякога път съществуват и такива криминални а, престъпни дейности, но научихме, че камерите на борда на корабите е хубава мярка, но не са достатъчни. Те също могат да бъдат а, манипулирани. И все още не сме говорили по този въпрос, защото винаги сме считали, че камерите са някаква, някаква някакво решение на всичко, но ми казаха многократно, че не е трудно камерите да бъдат подправени по някакъв начин. Тъй, че ще трябва да има наблюдатели, допълнителни наблюдатели на борда на корабите. И тук ми се струва, че има един сериозен проблем, с който трябва да се справим сериозно. Как по-добре да организираме проверките? Това, което чухме, и се струва, че това е истински скандал. И риболовците са изключително засегнати от този въпрос. Благодаря, госпожо. Аз повтарям още веднъж поканата. И с това спираме нашата работа. Продължаваме в 15 часа. Благодаря.